присъединят към казаното от госпожа Ван Интфелд. Можем да отразим това в протокола. Няма други бележки по дневния ред. Започваме работа по него. Първата ни тема е въз... положението на бездомните в Европа с оглед на ниските температури. Думата има господин комисар Барние. Благодаря, господин председател дами и господа, почитаеми депутати, дие колеги, уважаеми колеги. Европейската комисия и всички ние споделяме изразението от вас загриженост във връзка с положението на бездомните по време на тази студена вълна. Никой не може да остане безчувствен спрямо състоянието на тези, които спят под открито небе през тези студени нощи. Никой не може да остане безчувствен и да не реагира на смъртта на редица бездомни в много европейски страни. С пълно право вие се питате какво правим по този въпрос, какво можем да направим всички заедно, за да помогнем на тези хора. Като се има предвид това, този е абсолютно крайен пример на социална изолация. Господин комисар, господин комисар, председателят го прекъсва. Един момент. Председателят, госпожи и господа, може ли да ви помоля, ако искате да разговаряте помежду си, да залата? Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, господин председател. И както всички а, е, а, е, знаят, аз а, е, събрах всички, които отговарят а, за положението на бездомните а, в, тук в Страсбург а, и в други страни на Европейския съюз, местните власти, неправителствените организации, които реагират а, и трябва да реагират спешно а, на това положение, за да може всички да действаме заедно и да се мобилизираме. Общият доклад от 2010 година за защитата на социално а, изолираните изисква разработване на национални и регионални док... планове за решаване на проблемите на бездомните. Абсолютно необходимо е, жизнено необходимо е на всяка всички страни членки да положат тези усилия и да действат, да действат за решаване на този проблем. С право Европейския парламент напомня този важен проблем. Колкото до нашите преки действия, ние сме ограничени, но все пак можем да направим нещо. Можем да напомним на страните членки тяхната отговорност и да ги подкрепим в техните усилия да помогнем за по-доброто разбиране на проблема и да разработим инструменти, за да може да обхванем а, проблема и да действаме за неговото решаване. Ние имаме намерение да финансираме едно ново проучване между иммиграцията и онези, които са бездомни. Комисията също така предлага в финансовата рамка 2014 до 2012, до 2020 да може социалните европейски фондове по-ефективно да отговорят на въпроса за осигуряване на подслон на онези, които са бездомни. Тези фондове могат да бъдат използвани също така, за да се експериментират оперативни решения за търсене на нови решения а, чрез нашите социални мрежи. А, особено, що се дава дума за осигуряване на подслон. Ние ще използваме новаторския подход а, съгласно а, инициативата на а, железопътните компании. Няколко железопътни компании подписаха тази социална карта и заявиха, че са готови да участват в тази работа за преодоляване на европейската изолация. Ще бъде, ще бъде осигурено финансиране на тези новаторски проекти. Искаме да поздравим онези, които седат зад тази харта и хартата и нейната етика предвиждат економически и социални действия чрез социалните мрежи, които ще осигурят добавена стойност, стойност на всички постигнати споразумения и на действията на неправителствените асоциации и организации. Предприятията, властите, местните и регионалните власти, които работят с гражданското общество, всеки там, където се намира, трябва да направи необходимото, и да участва в борбата срещу това бедствие, за което става дума, като прояви солидарност спрямо бездомните. Ние от комисията ще подкрепим по всякакъв възможен начин усилията на страните членки за подобряване положението на бездомните съгласно исканията на а, парламента, така както той беше, бяха изведени в приятата документ, приятия документ на 14 септември миналата година. А, наред с това трябва да кажа, че комисията предложи нови инструменти, които ще позволят на, на социалните органи а, да прилагат нови решения да се ангажират с съдбата на бездомните, за да могат да отговорят на нуждите на най-уязвимите, а разбира се, на, на първо място сред тях са бездомните. Значи, първо ще използваме по-добре структурните фондове, ще използваме опростени правила за действията на социалните служби и трето, обществени поръчки, които ще позволят запазването на определени пазари, които имат отношение към решаването на този проблем. Благодаря ви, почитаеми дами и господа депутати, за това, че ни обърнахте внимание към на този извънредно важен въпрос. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Госпожи и господа, преди да открия разискванията, Нека ви обърна внимание на следното. Немалко колеги се опитва да привлекат вниманието ми по време на процедурата за спонтанни изказвания. Нека ви припомня, че съгласно правилника за дейността по тази точка се предвижда само изказване от името на политическите групи, т.е. няма да има процедура за спонтанни изказвания. От името на НП председателят на групата Жозеф Дол. Ораторът няма микрофон. Председателят, колега Дол, моля, включете микрофона си. Жозеф Дол, благодаря, господин председател. Над 600 души са загубили живота си последните дни от студ и от изолация. И сега е време да си припомним, че Европа не е само общо економическо пространство, а в Европа има и солидарност. И сега е момента да я покажем. Какво виждаме? Европейската програма за осигуряване на хранителни помощи в момента е изключително намалена. Някои страни членки не могат да изпълняват тези програми и са предвидели максималното им ограничаване. Също така, много малко се прави, за да се прекрати скандалното разпиляване на храни. Нека само да си помислиме колко храни се изхвърлят в големите супермаркети всеки ден, а те не се дават на асоциации, примерно да ги раздават на безработните. И именно в такива посоки трябва да работим. Аз бях кмет на едно село дълги години. И мога да ви кажа, че именно там на място се действа. Там се развиват спонтанни мрежи, както стана и напоследък. Там са солидарни хората и ние там трябва да действаме. Там трябва да се прилагат европейските програми за отпускане на храни. А също така трябва да имаме и обща политика за енергетиката, защото в момента се прекъсва електроподаването гъста на най-изолираните, на хората, които не могат да си платят и това е проблем във всички страни. Затова трябва да има и помощи. И накрая трябва да има из, из, изградена по-здрава система на гражданска защита. Така че да не се повтарят едни и същи драми всяка година. Едни и същи спешни ситуации. Ние трябва да имаме средства, които да бъдат отпуснати на неправителствените организации, на гражданите, които се занимават с тези неща, а не само на най-големите организации. Председателят, благодаря на госпожин Дол от името на социалистите, госпожа Гиом. Господин председател, колеги, студената вълна вече предизвика стотици смъртни случаи сред бездомните. И това с право на това реагира общественото мнение. Това положение е непоносимо. Защото наистина студът убива, но наред с студа имаме кризата, имаме бедността. Ние имаме 3 милиона бездомни. някои така наречени традиционни бездомни, но също така и възрастни или пък много млади, направо и деца. И а, економическата криза, уволненията задълбочиха тези проблеми. Бездомните трябва да решават редица проблеми, но не са само тези, които са на улицата. Има някои, които спът в колите си, спът в хотели, защото нямат жилище. Трябва да решим проблемите на бездомните. Те са многостранни, те са сложни. Затова е необходима една цялостна, решителна политика. Малко бързо говорих, така ли? Трябва да действаме не само сега, спешно, но в дългосрочен план. Защото трябва да имаме действие, трябва да имаме възможност да действаме и в дългосрочен план, и спешно. Необходими са достъпни жилища за всички, които имат нужда от тях. Нека а, да правим политическа воля, за да решим тези проблеми. Необходима ни е истинска европейска стратегия за решаване на проблемите на бездомните. Колегите на Берес е, и други предложиха резолюция по въпроса за бездомните. Имаме и европейска стратегия, амбициозна стратегия. Мисля също така и за резолюцията на нашия колега Дарден на Европейската платформа, прията миналият ноември беше поискано да приемем специална стратегия за бездомните с конкретни е, цели. И мисля, че не трябва да се повтаря на ново това искане. Кога комисията наистина ще изиска от страните членки да приемат национални стратегии по този въпрос? Днес е, е, желанието ни да имаме европейска стратегия, европейска платформа за борба с бедността остава в кръга на пожеланията. Това а, трябва да са основни цели, които са част от нашата стратегия 2020. Как можем да получим а, социално единство, ако не се борим с, срещу а, проблемите, да преодолеем проблемите на най-уязвимите? В тези години на криза се приемат все повече мерки за затягане на коланите, които поставят все повече хора в положение на крайна бедност. Необходимо е да не се задоволяваме само с декларации. Въпросът лесно е да негодуваме срещу състоянието на бездомните, но трябва да действаме. И затова трябва да проявим воля, за да решим техните проблеми. Благодаря. Госпожо Гиом, вие дори да използвахте времето, в което ви беше дадено. Свършихте с 30 секунди по-рано, а пък горките преводачи много трудно ви следваха. Следващия път говорете 4 минути, но малко по-бавно. Председателят благодаря от името на либералите и демократите за две минути, господин Риналди. Благодаря, господин председател. Може би ще ви провокирам с това си предложение, но мисля, че трябва за една минута да сведем глава пред памета на 600-те бездомни, които починаха миналата седмица. Обикновено почитаме с едноминутно мълчание памета на изявени личности. Но ако сега почетем по този начин памета на починалите бездомни, ще отправим много силно послание – Инструментът за демокрацията и правата на човека. За съжаление, принципите по този инструмент не се прилагат, тъй като не зачитаме правата на бездомните в Европейския съюз. Нерядко няма политически консенсус по този въпрос. Комисарят Барние заяви, че грижите за тази група от населението спадат към прерогативите на държавите членки, но проблемът е с трансграничен елемент. Той засяга всички държави членки. Не веднъж сме се обръщали към Европейската комисия с искане да изготви нещо повече от програма за напредък. Следва по структурните фондове да се да заделят, извинете, средства за социално сближаване. Може ли да се гарантира заделянето на средства и за бездомните? Или има възможност за държавите членки да поставят ограничения върху разходването на такива средства, тъй като тези хора нямат дом? На основание на европейското законодателство искам да знам дали такива ограничения са законни. 179 кг. Това е количеството храна, което се разхищава от гражданите на Европейския съюз всяка година на глава от населението. Какво може да предприеме Европейският съюз за справяне с този проблем? Благодаря на господин Риналди от името на Зелените, госпожа Карима Дели за две минути и половина. Благодаря. Господин Бърние, скъпи колеги, аз съм много ядосана. Вече от две години с консенсус председателския съвет говори за стратегия за бездомните. И ние парламента написахме резолюция и нищо не се прави. Европейския съвет не действа. Комисията не отговаря на нашето искане. То си остана просто една мъртво парче хартия. В съвета никой не се интересува. А страните членки са тези, които трябва да гарантират правото на подслон на тези, които нямат достатъчно средства. От две седмици вече студа отне живота на над 600 души. Но искам да ви кажа, че бездомни не умират само през зимата. Те умират непрекъснато на улицата. И европейските граждани очакват повече от Европейския съюз. Очакват солидарност, очакват активност в защита на най-уязвимите. Нека да ви дам примери. В Гърция 25% се увеличил броя на бездомните за две години. В Унгария бездомните се преследват от полицията. Във Франция има декрети, с които се криминализира скитничеството, роването по кофите. На къде вървим? И сега с политиката на економии резултатите ще бъдат катастрофални. Колеги, нека да кажем ясно. Ние можем да променим нещата. И господин комисар, го заявявам твърдо. Европейската комисия, Европейския съюз трябва да имат по-силна политика на солидарност. Трябва да се действа спешно, защото така ще спасяваме живота на хората. Не можем да се бавим. Какви са мерките, които сте приложили? По какъв начин се отказва помощ на най-уязвимите? Какво правят страните членки? Не може да се вменява в престъпничество това, че нямаш дом. И накрая, господин Бърние, Комисията трябва незабавно да изготви европейска стратегия в помощ на бездомните. Колко пъти сме говорили тук? От тук до 2015 година не следва да има нито един човек бездомен на улицата. Нека да направим така, че да постигнем тази цел. Нека да разбием тази тишина. Нека да застанем зад европейските граждани. Просто трябва да се действа сега. Е, От името на Екаре, господин Карим. Господин председател, господин комисар, всяко общество би бива преценявано за това, по това как се отнася към най-уязвимите и към най-старите. Имаме около 3 милиона души без постоянно жилище в Европа. В моята страна, Обединеното кралство, случаите на хипотермия сред възрастните се отвоиха през последните 5 години. Толкова е остър проблема, че не се удивлявам днеска, като вземах един от вестниците, видях заглавие Замръзнал до смърт поради увеличаване цената на отоплението. Докато ни е необходима стратегия за да помогнем на бездомните, същевременно и не по-малко трябва да решаваме проблемите на онези, които се оказват или биха могли да се окажат бездомни, защото не могат да си позволят да си плащат сметките при сегашната криза. Знаете, навсякъде има уволнения, навсякъде се взимат жилища на хора, които не могат да си плащат а, ипотеките. Над 600 а, през последните няколко седмици. Това е срам за всички ни комисарът Бърния говореше за това, че нашите правомощия са ограничени. Той е прав. Но ние трябва да помогнем на страните да действат по-трудно. Трябва да обменяме информация за най-добрата практика. Беше прекъснат ораторът от председателят. А сега госпожа Габриеле Цимер за две минути. Тя ще говори от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател, господин комисар Бърние. Особено студеното време показва, че допускаме много тежки нарушения на основните права на гражданите на Европейския съюз. Политиката както на държавите членки, така и на Европейския съюз се провали във всяко едно отношение. Починали са над 600 души, над 80 в Полша, над 130 в Украина. Стотици са починалите от замръзване в Русия. В Германия също студът взе своите първи жертви. Има и немалко граждани, които търсят медицинска помощ поради тежки измръзвания. Повечето от тях са бездомни. Бездомните умират от студ, от измръзвания по улиците, но има и много хора, които умират от студ в жилищата си, тъй като не могат да си позволят да си плащат сметките за отопление или пък защото инсталациите в жилищните сгради са много стари. Всички държави членки са задължени да предприемат незабавни мерки за спасяването на най-уязвимите, които са сред първите жертви на студа. Трябва да се предостави подкрепа на общините и на регионалните власти, така че те да предприемат необходимите необходимите действия. Към момента никой не може да каже какъв е броят на бездомните в Европейския съюз, т.е. нямаме представа колко са онези, които са изложени на опасност от измръзване. В Европейския съюз няма обща система за регистриране на статистически данни. Няма такава система дори в Германия. Изискваме към Европейската комисия да се създаде работна група Задачата на тази работна група следва да бъде да се изясни кои са най-уязвимите в съответните региони, както и да работи за оказването на спешна помощ. Изискваме и изработването на точни статистически е, показатели, на диференцирани показатели, които да ни дадат представа за точния брой на бездомните. Държавите членки следва да предприемат и съответните законодателни актове. Изискваме в целия Европейски съюз да се стартират програми за енергийно саниране на сградите. За тези програми може да се заделят средства по Европейския структурен фонд. Трябва да се заложат и минимални стандарти за справяне с енергийната бедност и за решаване на екологичните проблеми. Председателят, госпожа Цимер, изтече ви времето. Нека продължим с последния оратор по тази точка. Господин комисар Барние, имате думата за отговор на коментарите. Както оказа току-що госпожа Дели, нека не забравяме, че 600 души са починали за няколко дни в е, Европа. И действително това е много тъжно. Ние е редно да отдадем почест на тези хора. Европейската комисия напълно счита, че е нормално да бъдем в диалог с вас за това какви мерки могат да се предприемат и как може да се реагира. Знам, госпожа Геом, че сигурно няма да ви хареса непременно моят отговор, но, както знаете, основните правомощия по този въпрос са в ръцете на страните членки. И един подобен дебат, като този, който вадим ние тук, е да видим как ние можем да преговаряме, как можем да накараме страните членки всеки да изпълни своите отговорности. Ние бяхме първите, които е, влязохме в е, дебата за хранителните помощи, именно защото те са помощи за най-уязвимите. И в никакъв случай не може да се каже, че се отпускат помощи и средства само на най-големите асоциации или неправителствени организации. Напротив, отпускат се помощи на, за много местни организации. Но всички тези действия в края на краищата, включително и хранителните помощи, е, се извършват на регионално ниво. И вие сте тези, които трябва да действате, както и аз и комисар Чоус, да убедим страните членки, че трябва да извършват съответните мерки. Ние, разбира се, имаме капацитет. Тук също се повдигна въпроса, който ме интересува и мен, господин Карими, други колеги, за основните услуги, които се предоставят на гражданите, за енергия, за отопление и така нататък. Ние сме за това да се действа на ниво най-близко до гражданите. Да ви дам пример. Когато ставаше дума за обсъждането на търговете, правилата за търгове, помните, че в е, текста, в момента текстовете се обсъждат от няколко седмици в парламента, там има много конкретни мерки за развиване посредством търговете именно на тези основни услуги, услугите от основ, за основни нужди на населението. Госпожа Гиоми и госпожа Дали говориха за стратегия за бездомните, за резолюцията от 2011 година. Така отговарям и на господин Риналди. Действително, Комисията предприема мерки. Господин Андор също работи по този въпрос. Изготвя се изследване за връзката между миграцията и бездомните, който ще подпомогне изготвянето на стратегията за бездомни. Също говорих за европейските фондове, че ще има мерки, по които да се отпускат средства за предоставяне на жилища, съвсем конкретно предвидени мерки до 2013 година ще има отделени 10 милиарда в борбата за, с социалната изолация и за предоставяне на услуги на най-уязвимите. Госпожо, дали мога да ви кажа, че и ние споделяме вашето възмущение от това, което се случва в някои страни, че се криминализира бездомността, атаките срещу бездомни и е, призоваваме заедно с вас с страните да направят всичко възможно да прекратят подобни ситуации. И на господин Дол нека да му кажа, че е, действително отбелязвам си е, неговия апел за засилване на дейността на гражданската защита. Аз лично много се интересувам от тази тема е, и работим по проекти, които се надяваме, че в един момент ще може да създадем система, която да е достатъчно ефективна и да реагираме не само на проблеми в страни извън Европа, но и на спешни ситуации, които застрашават здравето и живота на европейските граждани посредством съответния фонд. Европейският парламент предприе е, инициативата да се постави тази тема. Ние работиме и по разработването на политики. Действително, много тежката криза се отрази именно на това, че толкова много хора останаха на улицата, както казахте вие, без работа и така нататък. И макар, че правомощията в тази област не са винаги на, в ръце на европейско ниво, има възможности на европейско ниво да се организират съответни мерки, включително и за кредити, за да се предприемат действия за справяне на проблема с бездомните. Благодаря, господин Барние. С това приключваме дебатът по този въпрос и веднага минаваме към следващата точка от дневния ред. А това е докладът на господин Масип Хидалго